Damen und Herren, ladies and gentlemen, please take your seat. Дами и господа, моля, заемете местата си. Hello. Hey. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass... И така, радвам се да продължим заседанието, този път в присъствието на министра на външните работи на Швеция Карл Билд, който ще ни говори за създаването на Европейски институт за мир. Er Естествено, ще се възползваме от неговото присъствие, за да говорим по други теми. Например, заседанието с Сирия – и въпроси, свързани с сирийската култура. И водните ресурси, а също така и държавите в Средиземноморския басейн. Надявам се да можете да, да идеме достатъчно време да обсъдим тези въпроси. А също така, миналата седмица вече говорихме по външната политика на Европейския съюз. Надявам се да успеем да продължим дискусията и да не се ограничим до една конкретна тема, а да да влезем и в някои други теми. Сега давам думата на господин Билц. Благодаря, господин председател. Винаги е удоволствие за мен да бъда тук. И повода ми да присъствам днес тук е семинарът, който ще се проведе по-късно относно Европейският институт за мир. Разбира се, дискусията може да бъде разширена. Идеята на този институт трябва да бъде разгледана в един по-широк контекст и какво трябва да направим, за да подсилим Европейския съюз като основно действащо лице за сигурност, стабилност, мир и спазване на човешките права измежду нашите съседи. Ние сме в един процес, който се изгражда от много отдавна. Европейският съюз като основен, основно действащо лице, тази му роля не идва от вчера изграждането на институциите също става стъпка по стъпка и Европейският институт за мир трябва също да бъде разгледан в контекста от набора инструменти, който имаме като Европейски съюз, с цел да запазим нашите интереси и нашите ценности е, в света. Нека да споменам някои от другите теми, които бяха казани. Доколкото знам, те са по един доклад, който се нарича доклада Брок. Мисля, че това е много добър документ и разбира се, ще видя вашите възгледи и какви ще са предизвикателствата при всички нас. Нека също така да кажа, че се възползвах и от доста от докладите, които сте написали, например, за въпросите свободата в интернет. Ние работихме много тясно сътрудничество с вас по този доклад и по изготвяне на подобни теми. Също така имахме доклад по киберпрестъпността, също важна тема, която ще се увеличава, чието значение ще нараства още повече в бъдеще. И имаме и докладът Брок по въпросите за общата политика за сигурност и отбрана. И срещата, която имахме, тя протече, както обикновено, среща между министрите на външните работи. Успяхме се също на някои от хоризонталните въпроси, които много често биват пропуснати и забравени. Водихме, така да се каже, географски дебат. Проблемът е тук, проблемът е там. Но хоризонталните въпроси са от друго измерение. Например, интернета е такъв въпрос. И е много важен въпрос в също имахме въпроси за, а, в, за водните басейни по света и някои други политики, с които европейците може да се занимаваме. На хоризонтално ниво такъв е и дебата с, за Сирия и това, което може да бъде направено там. Така че всички знаем, изправени сме пред много тежки времена, като европейци, като дипломати, като политици. Световната економика не е това, което беше, европейската економика не е това, което беше. Изправени сме пред много нови предизвикателства. И е, също така ни е, подкуп, е доверието в Европейския съюз. Нашата е, власт, нашата сила, така да се каже, беше доверието в Европейския съюз и сега вече то не е същото, което беше. И нека да не забравим какво стана по време на мандата на Клинтън, а именно как се наблегна не само на економиката, но и на това, на тази, така да се каже, мека сила, а именно как а, ние създаваме доверие и как гледат на нас ако сме достатъчно ефективни, бихме могли да демонстрираме ефективност във външната ни политика. Само така ще имаме, а, достов... ще имаме доверието на хората. А за да имате доверие на хората в външния свят, трябва първо да, да покажете, че заслужавате такова в собствения си, вътрешния си аспект. И ние разисквахме с Украина бъдещето им развитие, потвърдихме ангажиментите си. Определено те са си поставили много интересна рамка и тук бяхме, там бяхме с представители на комисията и с някои от членовете на парламента, между които е Елмър, който твърдеше, че представя парламента. Аз не мога да кажа, че представям съвета, но а, така или иначе ние сме представители в а, известен смисъл и а, президента Янукович проведе един много, много, а, едно много тежко заседание с много твърда позиция. И определено не стана ясно дали имаме възможност да направим каквото и да било. Ще има избори в Беларус. Ще видим дали те ще бъдат справедливи избори. Ако има някой, който мисли, че те ще бъдат справедливи, вдиг... нека да вдигне ръка. Не виждам ръка вдигната. Така или иначе, ситуацията е много тъжна, много депресираща. Опитваме се да повлияем по някакъв начин. Ще имаме също така избори в Грузия на 1 октомври. И заедно с полския ми колега Сърковски. говорихме по тези проблеми миналия уикенд, но най-вероятно това ще са най-добрите избори в Грузия от доста време насам. Не казвам, че ще са перфектни, но ще са много по-добри от всички останали. Което означава, че имаме голямо подобрение, въпреки че имаме интересни предизвикателства в тези избори. Имаме кандидат, който самофинансира кампанията със собственото си богатство и, и сме изпратили над 2000 наблюдатели в Грузия, за да а, оценим тези избори. И след това на 28 октомври има също много важни избори в Украина и ще видим как ще протекат те. Когато бяхме там, Европейския парламент, комисията, съвета, всички направихме, отправихме едно много ясно, силно послание, че очакваме свободни, справедливи избори. Но как ще имаме такива избори, когато един от основните политически лидери е в затвора? Е, ние казахме, да, вие сте отговорни за това действие и тези избори, начина по който ще се проведат, ще бъде много показателно за бъдещите ни отношения с вашата държава. Това е, което можем да направим. Относно Молдова. Мисля, че трябва да ги поздравим. Въпреки много тежките обстоятелства, те продължават с реформите в пътя си към Европейския съюз. В Кавказския регион имаме много тежка, тежка ситуация с Армения и Азербайджан. Нашата роля е много ограничена. Определено трябва да си го признаем. И още по-наблизо имаме проблеми за асоциирането с балканските държави. Знаете, че има процес, който тече в момента ратификация. Шведския кабинет днес, въпреки моето отсъствие, не казвам поради моето отсъствие, е, шведския кабинет реши да ратифицира, да представи за ратификация е, документа за присъединяването на Харватско. На следващите няколко седмици ще се реши въпроса в Швеция и постепенно ратификацията протича в всички държави. Що се отнася до Западните Балкани, много е важно да предприемем навременни стъпки, да влезем в детайли, да видим какви ще са те. Аз смятам, че дори пътят за някои от тези държави да е много дълъг, а то със сигурност ще бъде така, важното е тези стъпки да се вземат на време. Знаем, вече има едно движение напред. Тези хора може и да не са, тези държави може да не се движат с нужната скорост, но те се движат по правилния път. И непрекъснато има някакъв напредък. И обикновено, ако спрем едната от държавите, скоростта и при другите се забавя. Ето това също може да се нарече хоризонтален въпрос. Такъв е случая с инфраструктурата на Балканите. Знам, че комисията работи по въпроса, за да стане така, че е, тези държави да могат да се интегрират економически е, и също така от гледна точка на транспорта и на енергетиката. Имаме проблеми с организираната престъпност в тази част от света и трябва да разгледаме възможностите за създаване на по-ефективен инструментариум за борба с е, това явление. Имахме също дискусия в съвета дали процесът за предприсъединителния процес е достатъчно подробен, за да позволи управенето на тези проблеми. Дали не трябва да погледнем повече, да погледнем отвъд това, което сме правили до сега. Особено, що се отнася до организираната, организираната престъпност. Турция става все по-важен партньор. Тя е една от най-динамичните економики в Европейския съюз в наши дни, а също така и международно действащо лице. Тя е основен партньор на Съединените щати, партньор на Европейският съюз и на много други страни. Така че в целия географски район а, между Нил и а, а, Ин са най-напрегнатите географски точки и най-големите предизвикателства. Египет също е все още обект на внимание, но като цяло мога да кажа, че има напредък. Имаме а, ангажимент спрямо Египет и Египет също има ангажимент с нас и напредва по пътя разбира се, ще има нужда и от финансова помощ, за да се предприемат економически и реформи. А те са много, много нужни за бъдещето на Египет. Защото ако те не си решат економическия проблем с демографията, проблемът ще стане още по-труден след 6, 7, 8 години. Така че ние сме с тях и се опитваме да разрешим и политическият, и економическият проблем. тревожи се също и вън, от застоя в а, така нареченият а, мирен процес в Близкия изток. Със сигурност наричаме го мирен процес, но той не е, е всичко друго, но не е и това. И ако нещата продължат да се развиват както до сега и ако се продължи с липсата на альтернативи, нещата ще стават още по-трудни, нищо не се променя и единственото, което правим е да губим още време и да стигаме все по-задънено на, все по-задънена улица. Катрин Аштън и всички, които я подкрепят, работят много усърдно по темата, но, за съжаление, няма напредък. Сирия. Сирия, меко казано, е голямо предизвикателство. Политическо предизвикателство, предизвикателство и пред нашата съвест. Политическото предизвикателство е, защото това, което става в Сирия, в момента, е типично и за други страни от Близкия изток, а именно диктатура. И ние се опитваме да го заменим с демокрация. Но, нека да не забравяме, че може да имаме най ислямистка демокрация. Добре, е, лошо няма, но трябва да бъдем все пак много внимателни в подобни планове. Разбира се, и риска съществува и може да има голямо фрагментиране на държавата. Ако това се случи, и ако имаме фрагментация от Бейрут през Басра и до Бахрейн, мисля, че ще имаме големи проблеми за много дълго време напред. Разбира се, ние отпускаме хуманитарна помощ помагаме на бежанците, опитваме се да стигнем до тези бежанци в Сирия и се опитваме също така да видим как можем да помогнем на области, които вече не са под контрола на правителството и да се опитаме да ги организираме, така че да има все пак някакъв ред там да подкрепяме политическия процес. Това също е идеята ни, но Кофи Анан не успя да постигне нищо в случая. Сега господин Брахими се опитва да направи нещо. Ще се срещнем следващата седмица, ще видим какво ще каже той, дали има някаква възможност за напредване по политическия път в Сирия. Надяваме се да има. Иначе не знам как ще избегнем касапницата. И така. Целият този район е засегнат от економическа и политическа криза, нестабилност, проблемите, проблемите с Ливан си остават. Нека да не забравим също така и Йордания, също с голямата тежест на беженците и Ирак, където виждаме политически проблеми, които нарастват през едните няколко месеца и проблема се задълбочава и заради конфликта в Сирия. И накрая Турция, която също си има свои собствени проблеми. Това са някои от ключовите въпроси, няма да влизам в повече детайли, но когато погледнете този регион, когато погледнете настоящите ни проблеми и когато погледнете на този фон американската изборна кампания, там се говори предимно за економически въпроси. И получаваме едно впечатление, че апетита на Съединените щати за по-активно лидерство в някои части на света вече не е това, което, което беше преди. И ние, може би, имаме повод за тревога, защото те са наш важен партньор. И когато се реши Европейския съюз да бъде лидера, това означава, че ние ще трябва да налагаме нашите ценности, нашите интереси, но това не е лесно. Ние сме сами. И е, външната служба изготвя една обща стратегия в тази насока. Но когато през 2003 година смеше взета, взето решение за подобна стратегия, нещата бяха абсолютно различни. Мисля, че е време да имаме нова такава стратегия. Дори в съвета хората смятат вече старата стратегия за прекалено объркана и неадекватна. И държави като Италия, Полша, Швеция и други искат един подход, а други искат друг подход. Така че имаме основни тръстове от няколко държави, които се опитват да представят една нова идея за европейска стратегия. И именно така ние трябва да действаме, да се опитаме да повлияем на останата част от света и да видим какви нови инструменти ще трябва да изградим и да, които да отговарят на нуждите ни. Естествено, всички институции трябва да участват в този процес. Така че като стигнем до 2014, също много важна година за бъдещето, ще има нови институции, нови избори за парламент и това ще бъде и ключова година след, е, ще бъде един век след Първата световна война. Тоест, ще имаме годишна от една огромна катастрофа това ще наистина, може би, краъгълния камък и после ще трябва да видим нашият път напред и как да бъдем адекватен участник на световната сцена. Благодаря. Благодаря за встъпителните бележки. Да, наистина бе много интересно за всички ни. 14 души са заявили желание за изказване. Първо казвам, че бе този списък изказващи се е окончателен и сега времевите ограничения, минута и половина може би, защото така, поне в началото, след това, може би ще се наложи да ограничим. Господин Салафранка, благодаря. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, министър Билт. Радвам се да ви видя в такава спортна форма и в и за това, че толкова добре познавате нашите дебати тук. Доклада Брок знаете, цифровия дневен ред и така нататък. Да, признавам, че сте много добре осведомен и също така споменахте и така наречените приоритети южни, северни на нашата съседска политика. Споменахте мисията в Грузия, която ще се подготви до година. И сега въпросът. Тъй като споменахте и американската предизборна кампания и нейните економически измерения, това всъщност вече го изпо... обсъдихме с госпожа Аштън миналата седмица. Дали ние сме убедителни като световен играч, ако не успеем да разрешим собственици вътрешни проблеми? Оня ден господин Барозо каза, че китайците и руснаците ни кара да се червим на срещите на Г20, защото не сме в състояние да разрешим собственици и економически проблеми. И сега въпросът ми е дали ако нашата слава на най-голям донор, на най е един от най-големите економически играчи е все още валидна, то дали инициативите, които предприема нашата агенция за външна дейност, са на ниво? Дали може да ни кажете вашето мнение като член на съвета за това как функционира тази агенция за външни действия? Благодаря. Благодаря. Госпожа Гомеш има сега думата. Благодаря. А, вие казахте, че нашата убедителност на световната сцена зависи от економиката. Казахте го. Защо нищо не предприемаме за данъчните убежища, корупцията и данъчните измами тук вътре в Европейският съюз? Дали не можем да починим тази наша вътрешна фискална политика, дали не можем да я подчиним на същите приоритети, на които подчиняваме външната си политика? Това първо. И второ, Етиопия, например, това е държава, която често даваме като пример за корупция – Междувременно обаче, след като за последен път я дадохме за пример, се освободиха двама шведски заложници в Етиопия. Сега ние на свой ред какво правим с задържаните тук в европейски затвори етиопски затворници? Дали ние им обръщаме внимание, защото не са европейци? И това е пример с етиопите. С етиопците същото може да се скаже и за други е, африкански държави. По въпроса пък за Сирия, съгласна съм с, вашите, с вашето мнение, но какво правим, за да тласнем напред е, Съвета сигурност на ООН и да го въодушевим някакси да вземе някаква резолюция по този въпрос. Благодаря. Госпожа Оюланд. Благодаря, господин председател. Господин министър, аз съм съгласна с вашата оценка за ролята на Европейския съюз като световен играч и факта, че тази роля се увеличава и засилва нещо, което искам да ви спомена, защото и вие го споменахте, е Нагорно Карабах. Тук ролята на Европейския съюз, по мое мнение, е изключително ограничена и е крайно време да помислим как бихме могли да сме по-силно представени там и да направим така, защото този конфликт в крайна сметка да се разреши. И нещо, което искам да ви кажа като информация, като сведение първо и второ да поискам вашето съдействие. Днес сутринта приехме препоръка към съвета за списъка Магницки, с много голямо мнозинство. Всъщност гласувахме този списък е, чиновници, които трябва да бъдат включени в списъка за неиздаване на визи. Това ще го гласуваме на пленарно заседание след един месец. Най-вероятно вие се запознат с случая. От отдавна, от години го обсъждаме. Има санкции вече наложени свързани с имущественото състояние на тези, които са били замесени в смъртта на Магницки или които са участници в тази корупционна мрежа или изобщо, които подлагат на тормоз обкръжението на Магницки. Но сега ви казвам, че има развитие и този въпрос ще бъде представен пред съвета в скоро време. Благодаря. Така, благодаря. Благодаря. А, всъщност днес за, в Института за мира се говори за Беларус. ОСР има две страни, е, една от които всъщност Искам всъщност да говоря за Европейски институт за мир, е, за който вече се спомена. Аз мисля, че понякога по време на кризата и особено при економическата криза ние забравяме е, е, колко трябва да бъдем признателни е, на е, Организацията за е, економическо развитие и търговия за това, че се установи мира. Но все пак ние сме част от нещо и аз мисля, че трябва да се, да се опитваме да помогнем тези, които все още се опитват да установят мир с други общности. Аз мисля, че кризата няма да намалява, но това, което ще намалява, това са нашите средства за разрешаване сближаването и които дават възможност на нашите граждани е, да се справят с кризата. Тоест, ние трябва да правим превенция, да инвестираме, за да разрешаваме кризата. И аз мисля, че тук трябва да увеличим инструментариума на Европейския съюз. Аз мисля, че по този начин се увеличават капацитетите, които до сега не, са разраб... не е разработен. И на трето място искам да кажа омбудсмана, диалога, европейските е, представители е, не го водят, защото ние не говорим само на една страна от конфликта. Гъвкав и е, бързав подход, за да може да помогнем на нашия специален представител. И на трето място да се споделят познания и опит. Тоест не става въпрос за огромни институции, капацитета в държавите членки, чрез публични и частни финансиране и да се опитваме да насърчим това, което изграждаме като проект в Европа. Извинете, аз съм съгласен, казва. Да, съм напълно съгласен. И аз мисля, че това, което казахте е важно сигурно е, някой ще е, няма да има желание да се занимава с конфликт, Нека да го кажем, но това е препоръка. И това прави още по-важно, е, прави още по-важно нашето присъствие, за да направим превентивна роля, да изиграем превентивна роля и трябва да имаме инструментариум и Института за мир е една малка съставна част от тази картина и тогава ще можем е, да отидем в ситуации, когато е, дипломатите не могат да свършат някаква работа заради легитимност и така нататък. Американците разполагат с инструментариум, с който ние не разполагаме. Ние говорим тук за меката власт на европейска власт, хем мека власт, обаче нямаме е, инструментариум за да можем да бъдем посредници и да осъществим някакво помирение ние, бидейки Европейски съюз като посредници. Сега специално за Русия. Искам само да ви кажа, че вие специално говорите за случая с Магницки. Аз нямам никакви резерви. Единствените ми резерви е, че не го правете сега, защото проблемът е значително по-голям, отколкото просто случая Магницки. Аз бях в Москва преди 2-3 дни и имах предимството е, да чуя това, което Катрин Аштън ви е казала на пленарното заседание в Страсбург като европейска процедура и тя беше ясна и това се чу е, в Москва и беше очевидно в е, много по-пространно послание, което тя отправи там и е важно да го продължим Та новината е, че е, е, се затваря офиса на Организацията за развитие и търговия, е, защото е, далеч е, те не са добре дошли е, в действията им в полза на демокрацията и човешките права. Е, аз мисля, че Алексей Наварни беше там. Е, е той сега е субект на различни дела, които са криминални, но са от очевидно политическо политическо естество, така че ние обръщаме внимание на това, което в момента се случва, защото е, трябва да осъществяваме някаква закрила. И случая с Магницки е сходен и приключи всъщност, това вече е приключен случай, но има дела, които продължават. Сега се връщаме към меката власт, към економиката. Доста неща има. Аз сега няма да говоря за това какво ще правим. Говорим, разбира разбира се, за данъчните обежища, то, но ние трябва да защитим защитата на нашата економика, да бъде по-гъвкава, да се занимаваме с, демо, с проблемите на населението и реформа на пенсионната система. Това е нещо огромно. Някои неща вече са направени, обаче трябва все пак да бъдем по-смирени, защото преди 20 години нещата бяха различни. А какво ще стане след 20 години, ние не знаем. Но това показва, че нещата могат да бъдат направени направени и трябва да бъдат направени. Ако видите различните реформи, които сега се осъществяват. И това трябва да става в отделните страни и после трябва да имаме рамка за солидарност и сътрудничество. И аз съм оптимист, че сме по пътя на някакво подобрение. Ние имаме е, някакъв е, баланс между различните власти. Е, разбира се, че нашата економика изглежда смешна така, като отрицателно се отразява тя на нашата власт. Обаче вижте какво става в Америка. Един данъчен процеп пробив през декември. Расте данъчното бреме, дефицит е още по-голям от нашия. Така че има и доста въпроси е, дали, е, на къде върви Китай. Е, до сега Китай имаше забележителни успехи, обаче няма и въпроси сянка на съмнение, че трябва да има структурни реформи на китайската економика. В момента те се занимават и с преход във властта. Също се отнася и за Русия. Това не е най-голямата економика в света, обаче те не можаха да се разнообразят. В Русия има огромни таланти и научни работници, технологични, човешки човешки таланти. Те са изключително надарена страна, обаче не се умяха да разнообразят това, което зависи само от нефт и газ. Е, и е, какво става, когато се промени цената на нефт нефта и природния газ. Затова нека ние сега да се видим нашата отговорност, ние да се реформираме нашата економика и другите трябва да го направят. Може те да са част от проблема, но в момента глобалната економика преживява фундаментални промени. И ако успеем да реформираме нашата економика, защото от години го правим, това разбира се ще увеличи е, нашата мека власт. И ви препоръчам, препоръчам ви един доклад на Световната банка някъде от началото на годината, да се е, е, възстанови така привлекател, привлекателността на европейския модел. Защото от десетилетия ние бяхме пример за света. Сега трябва Европейския съюз да действа заедно не само за собствения си модел, но и за да бъде модел за целия свят. Защото това е необходимо на Световната банка и защо на всички по света ние сме необходими като пример. И сега, вие говорихте за Етиопия. Е, и какво, какво трябва да се направи. Е, страната е сложна, е, историята е сложна но е, очевидно това ще бъде най- втората света, е, страна в Африка. Е, първо Нигерия и на второ място Етиопия. Тоест ние не можем да я пренебрегваме. Така че, както вие казахте, трябва диалог, който да приобщава всички страни. Това сега дали може политическата система да се отвори, не знам. Може, но това всъщност, влизайки вътре, ние ще можем да проучим възможността. В противен случай, американците или други, които имат много силни връзки с тях. Ние с Луи Мишел подробно говорихме по този въпрос. А също така и Александър, който идва днес след обед западния бряг. Много неща могат да бъдат направени, ако искаме да има по-добро развитие първо на Етиопия, като човешки права, свобода на печата и прочие, но и нашия ангажимент. Господин Салафранка, да, къде е баланса? Къде се търси баланса? Аз е, мисля, че економическата криза засегна доверието в нас е, е, в глобален мащаб, но аз мисля, че външната политика и политиката за отбрана върви напред с плюсове и минуси и като обикалям, виждам делегациите, които сега се появяват. Някои от моите колеги също са го правили, когато на двустранна основа отивам в Афганистан или Пакистан, аз взимам а, е, с мене европейския посланник, има и шведски посланник, но взимаме и европейския посланник. Е, и всъщност това, което установяваме, че това е хубаво и за нас, и за външната служба. А, е, мисля, че всеки, който го прави, всеки. А, ние получаваме информация по този начин, но по този начин ще се засилва и външната служба. Е, сега е, за съвета за сигурност какво правим? Твърде малко, бих казал. Е, моя възглед е, че това е абсолютно невъзможна идея за момента, обаче, че трябва да има постоянен член на Европейския съюз като член на съвета за сигурност но е, няма нужда да е, ви казвам е, каква съпротива би се появила у някои настоящи настоящите членове на Европейския съюз, но така или иначе рано или късно съвета за сигурност трябва да отразява новия свят, който се появява сега. Благодаря. Пристъпваме към следващите въпроси. Списъкът е дълъг. Господин Данжан. Благодаря, господин министър, за присъствието ви тук и за глобалната дискусия. Два основни въпроса. Първият малко свързан с темата, с основната ни тема е Европейския институт за мир. Аз лично съм за тази идея, но се питам дали не, престру... дали не струпваме твърде много структури. Разбира се, това, което каза господин Салафранка, външната служба е една много тежка, широка машина, прекалено бюрократична машина. И сега, две години след стартирането й, определено се питам какви са и приоритетите, така както казва и доклада Брок, и как функционира тази машина и как съответно да синхронизираме нещата, за да имаме глобален подход, така както казва госпожа Аштан. Ние не използваме пълния капацитет на нашите възможности. Определено не използваме всичко, което имаме. Най-вече инструментите, свързани с отбраната. Това са инструменти, които а, не са достатъчно използвани, но които въпреки всичко са част от нашите инструменти. И въпроса по Грузия. Казахте, че сте ходили и в Русия и че сте видели мисията за наблюдатели, която функционира много добре, но която така или иначе. А, не функционира достатъчно добре, защото руснаците не позволяват тази мисия да мине от другата страна на границата. Мисля, че пак с руснаците трябва да говорите по този въпрос. Благодаря. Uh, да, благодаря. Искам да задам въпрос, свързан с, с напрежението между Азербайджан и Армения. Положението наистина е обезпокояващо. А вие споменахте току-що, че трябва да са ефикасни и резултатни нашите политики. Как смятате, че трябва да се държим там? Дали да имаме собствена политика или да се присъединим към пратениците на ОССЕ? Казахте, че наши, нашата роля е ограничена. Според вас трябва ли да остане такава или не? Ако възникне конфликт, ще сме в същото положение, както бяхме, когато избухна войната между Русия и Грузия. Най-вероятно руснаците ще бъдат на страната на Армения, ние ще сме на страната на азерите. Как тогава ще се разберем? И сега по въпроса за нашите партньорски споразумения с тези страни, не бихме могли да ги използваме, за да стимулираме търсенето им на разрешение на конфликта в Нагорно Карабах. Благодаря. Das Thank you. Uh, Господин Ламсдоров, благодаря ви. За мен беше удоволствие да ви слушам. Бих искал да ви задам въпроси за Европейския институт за мир. Първият ми въпрос е как ще получим подкрепа от държавите членка. Както виждаме от господин Донжан, френската позиция ще бъде доста резервирана, меко казано. Знам, знам, че той не представлява тук френското правителство, знам това, но все пак е, видяхме френската позиция по външната служба. Е, те не искат силна роля нито на външната служба, нито на те са и против Европейския институт за демокрация и затова ще се противопоставят и, и на Европейския институт за е, мир. И трябва повече време явно да прекараме в Париж, за да убедим хората. Е, първо, как ще гарантирате подкрепата на държавите членки? Е, как ще ги убедите, че има смисъл от подобен инструмент? Е, е трябва той да бъде по-гъвкав. На второ място, как си представяте връзките с външната служба от е, това научен институт ли ще бъде, който е, и е, той, той ще бъде ли е, така самостоятелен, самостоятелна и ефективна структура? Мислите ли по този въпрос? И на последно място финансиране. Вие отделихте ли време да мислите за финансите? Защото трябва да се спрем на детайлите. До 2014 година ни остават 14 месеца. На, да, госпожа Уолис. А, не,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 Да, определено тук се опитахте да ни представите политическата сцена като цяло, глобалния аспект. Но ще се спра на две точки. Първо, Хрватско. Знаете, че те ще се присъединят към Европейския съюз много скоро. И огромният брой неразрешени въпроси, които остават, не, не искаме да, да опитваме да се справим с тези въпроси, след като те вече станат членове на Европейския съюз. има много проблеми. Проблеми свързани примерно с Босна и Херцеговина, също с останалите съседи. Какъв механизъм съществува за нас, за да продължим нашият конструктивен подход и да сме сигурни, че нещата ще се случат е, и реформите ще се осъществят дори след като те станат е, членове на Европейския съюз. Косово. Косово е в ситуация, с която се сблъскваме в момента. Опитваме се да нормализираме по някакъв начин ситуацията между Косово и Сърбия. но пък Литва не ратифицира споразумението за асоцииране с Сърбия. Не знам дали това ще помогне. Какво се говори в съвета по тази тема? Не, не се ли обръщате към Литва да й кажете, че нещо трябва да се направи по въпроса? Карме Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Билт. Искам да ви изразя признание за ролята, която винаги е играла Швеция в умиротворителните процеси. Президентът Улов Палме, например. И така, споменахте Първата световна война. И аз искам да спомена една война, само че втората и всички женевски конвенции, които се подписаха след нейния край. Какво се случва в момента с тези конвенции? Много страни, подписали тези конвенции, не ги спазват. Има международно право, хуманитарно международно право, което в момента в сирийския конфликт бива нарушено. Имам предвид военно пленниците, цивилното население, бъженците. Защо няма подадени оплаквания, заведени дела? Какви механизми има Европа за да направи това възможно. Какво може Швеция конкретно да направи и този институт за мир? Не използваме термина разобеждавам, не знам защо. Използваме термини от сорта на стимули, под подтиквания, насърчаване и така нататък. Меката власт си е власт Yes, whatever evasion means. Um... Да, е, каквото и да означава понятието. Е, вярно е, че е, всички конвенции, които са подписани от който и да било, трябва да бъдат спазвани от каквото и да било. Тоест, тогава би било имало мир и щастие навсякъде по света, но май не е така. И войната сама по себе си се случва именно защото тези конвенции се нарушават а те се нарушават, защото хората смятат, че има твърде голям натиск върху тях и така нататък. Така че в момента ние е, висим между идеали, изразени в конвенции и разрешението е, и тогава трябва да се върнем към действителността и защо да видим какъв е реалният свят. Тоест задачата ни е постепенно, е, чрез инструментите, с които разполагаме, да вървим в тази посока. Ние четем история и се надяваме, че това няма да се случи утре, но стъпка по стъпка на всяка инстанция трябва да видим какво е възможно да се направи. А, Ана, която говори на шведски, пътюм, дали е, Литва трябва да е, се подготви. Аз мисля, че не. Така че трябва да ми кажете нещо повече за е, ратифицирането. За Балканите доста проблеми има там. Там също може да има и доста големи политически проблеми. Вие говорихте за проблеми между Босна и Харватско. Не бих казал, че просто защото така ни се иска, но ако това беше една страна, е, щеше, е, ако четете историята и учебницата по история, ще видите, че доста време е минало тогава. Но сега ще има европейска граница между Босна и Харватско. И е, ние непрекъснато говорим за европейско законодателство и прочи и гласуваме, но има нещо доста ясно. И мисля, че ще има нежелание от страна на Босна а може би Сърбия и Белград е, е, е, да, да, Загреб и, и Бруксел, които не осъзнават магнитуда на проблемите от 1 януари. Граничен контрол, прекусяване на граници, мъчения, изобщо важни неща – това, което ние можем да направим е първо да насърчим комисията да бъде активна. Мисля, че е, има среща в комисията, имаше среща в Брюксел с двамата външни министри, да се види е, доколко могат да се улеснят техническите разговори така или иначе трябва въпроса да се реши, да се реши е, без да има отрицателно отражение върху начина на живот на хората. Господин Лапсдорф, е, все хубави въпроси за Европейския институт за мир. По някой от тях не искам твърдо да отговарям и причината е нека първо да се слушаме взаимно, но е, така встъпително бих искала да кажа, че не искам Европейски институт е, да бъде е, официална европейска институция защото има някои е, така е, неудобства, които проистичат от това. Е, но искам да е независима институция, да бъде връзка между парламента и е, съвета, е, просто е, да имаме свобода на действие. Тоест е, да нямаме никакви бюрократични ограничения, които парламента в своята премъдрост налага на всички нас. Вие повдигнахте въпроса за финансирането. Е, трябва да се търси финансиране от много държави членки и от институциите. Е, по същия начин, по който можем да подкрепяме и други институции, нека да подкрепим и тази. Е, може да има смесено финансиране, изобщо финансов микс, което означава независимост поне независимост, както ние разбираме, тук също се намира трудно баланс. Института е, е могъщ, защото е свързан с Европейския съюз, обаче ако е, се откъсне напълно от Европейския съюз, тогава няма да бъде достатъчно стабилен. Така че трябва да се търси е, някакво решение, което да удовлетворява и двете изисквания. Може би трябва да се каже това във Франция. И да, приемам съвета ви да прекарам повече време в Париж за Нагорни Карабах, и Армения, и Азербайджан. Да, аз не знам кой е правилният отговор. Ние като шведско председателство преди години се опитахме да изработим нещо като европейска позиция. И дали има някакъв напредък по позициите ни, за сега бих казал не, дори за петте бих казал не. Е, защото това са на много, те са на много чувствителен етап и аз мисля да не се набъркваме в нещо, ако има нещо като напредък. Ние имаме е, споразумение за асоцииране, възможности по политиката за съседство, източно партньорство, но има чувствителна разлика между Армения и Азербайджан. Е, може би знаете, че има необходимост от лостов ефект в Армения, но в Азербайджан е различно но аз съм съгласен с вас, че трябва да се получим от пулките от 2008 година – когато а, е, ние просто пренебрегнахме че, това, че симптомите за война е, нарастват. Европа беше някъде и искам да ви кажа, че нещата може отново да назреят в тази посока, в тази част от нашите съседни страни. И заради това трябва да се опитаме да го предотвратим и да го а, е, спрем своевременно. Ако има война а, в Нагорни Карабах, може конфликта да стигне до Иран, до Русия и и напрежението в целия регион може да има много тежки последици. Сега за да погледнем, да, на външната служба, да, непрекъснато трябва да оценяваме. Мисля, че има до година официален преглед на действията на службата. Все пак доста хубави неща могат да се кажат. Е, нещо, което ми направи много силно впечатление, е, че е, трябваше Лисабонския договор да обедини всичко това в Брюксел и нещо като хармонизиране да се случва тук. Това беше също доста е, наивно. Имаше елемент на напрежение между съвета, комисията и външната служба, но това, което ме очудва е, че е, е, Европейската служба като част е, от външната служба да бъде част от комисията, мисля, че това беше хубаво специално за съседството и за разширението но от гледна точка на някои комисари, които работят в различни области, обаче ако искаме да има същинска интеграция, това, което аз наричаме, европейска съвместна стратегия, то като трябваше да стане по Лисабонския договор е под въпрос, ако трябва да използвам езика на дипломацията, който използвам на време. Дали има някакъв... Дали трябва да се подобряват институциите? Не съм сигурен. Трябва ли нещо друго да се прави? Трябва трябва ли нещо да учим заедно? Не знам, но трябва първо да се назове проблема. Е, когато правим прегледа на е, външната ни дейност, е, тогава може би ще има доклад на Брок и и тогава това ще бъде е принос към дискусията, както за съвета, така и за държавите членки, за да се подобрява ЕАВД. Трудно се изгражда тези служба, но като цяло оценката е положителна, но доста неща все още трябва да се правят. За Грузия. Да, дали съм повдигнал въпроса, като съм бил в Москва? Не съм, защото толкова пъти съм повдигал въпроса до сега. Имахме пространна дискусия за Гързия, за Грузия. А, а, всъщност, а, а, а, мисията е много, в Грузия е много важна е, в противен случай целият Кавказ би бил много по-опасно място, отколкото е. Нищо не сме чули до сега. Това е свидетелство за успех на ЕММ. Но, е, е, мисля, че приноса беше много голям и оказахме значителна финансова помощ за стабилизиране на района източното партньорство, е, перспективата за интеграция е, беше нещо, което се проправя пътя в е, грузинското общество. Така че мисля, че Грузия е успех за Европейския съюз дали е, ние ще е, поемем някакъв ангажимент с Грузия. Е, Русия признава, че Абхазия и юго Азия е в лошо състояние и те се опитаха да постигнат какво? А кой друго, какво признаха, какво признаха те в юго Е, е, нито един е, член на Европейския парламент не помни. Не помни. Но това е, е успех за огромния успех на руската дипломация, но те не можаха да постигнат нищо повече. И мисля, че често ще се връщаме по този въпрос. Искам да ви кажа, че е, нищо няма да се случи в посредствено бъдеще, но ние поемаме, ние, ние запазим нашата твърда позиция, съзвездията ще се променят и трябва да бъдем способни да действаме. Както в Абхазия, така и в Юго-Источна Азия могат да бъдат места, където Европейския институт за мир може да свърши нещо. Aurora has uh, the Swedish colors, blue and yellow. Да, интересно. Знамето на Науру е, е в същите цветове, като на Швеция, жълто и синьо. Да, това не означава, че трябва да се променя знамето, но все пак. Благодаря. Радвам се да ви видя тук отново сред нас. Господин Петър ли има думата? Съгласен съм с забележките ви за Балканите. Знаете, че тук всички сме доста разочаровани от ситуацията на някои балкански а, страни, например Босна, Херцеговина, бивша Югославска република Македония особено. Мисля, че ще бъде добре да се покаже повече политическа амбиция в това отношение и за тази цел имаме нужда да вървим напред. Но има и други основни действащи лица в, тази, в този регион и те не винаги са а, съгласни с европейските интереси, ги подкрепят. За нас най-важното е първо да имаме повече Европа в Европа. А нека да напомня, че Балканите все още са част от а, дневния ред за мир в, в Европа. И въпросът ми е, можете ли да кажете малко повече относно Босна, Херцеговина и а, Македония? А може би нещо за Турция. The floor has, has Sophocleus. Думата има Софоклеус. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Много благодаря. Благодаря господин председател. Благодаря на господин Билт за презентацията. Не съм съгласен с всичко, което включи той в нея, но в момента искам за Турция по-конкретно да кажа. Той каза, че тя е наш приоритетен партньор. Позволете да добавя, че би могла да бъде приоритетен партньор Турция. Господин Билт със сигурност знае, че днес Турция продължава да не признава Република Кипър. Сигурно знае господин Билд, че днес Турция продължава да не признава пълноправна държава членка на Европейския съюз. Сигурно знае господин Бил, че има резолюция на съвета за сигурност, която Турция нито приема, нито зачита. И сега конкретен въпрос. Ако не бяха признали Швеция, щяхте ли така да мислите за Турция, ако не позволяваха на шведски кораби да хвърлят котва в а, турски пристанища? Пак ли щяхте да мислите същото за тях? И още нещо. Аз знам, че шведския народ има голям принос в установяването на мира и справедливостта по цял свят. Това искам да бъде последното ми изречение. Благодаря. Елизаки. Много благодаря. Господин Лисък, аз като докладчик по Грузия исках да кажа и аз нещо повече въпроса, но вие вече ги отговорихте. Го казахте в отговорите си. Вярно имаме проблем с Нагорно Карабах и с Преднестровието. Като Европейски съюз ние имаме като че ли все по-голям проблем с, към, с комуникацията, особено с нашите партньори от Руската федерация. Искам да ви попитам дали виждате някаква светлина в края на тунела, защото ключа за разрешаването на проблемите е в Москва. Така че как трябва да комуникираме с руснаците, за да ги убедим? Господин Лансбергис. You, Благодаря, господин председател. Господин министър, първо искам да ви поздравя от сърце с добре дошъл тук. Въпросът ми е кратък. В Грузия на 1 октомври има а, струпване на руски войски на границата с Грузия и вътре в страната и може би а, те са готови да продължат а, своето нашествие. Това само предпоставка ли е към повторение на случилото се 2008 година и е, положението за провеждане на избори не е нормално. Е, може би е, грузинските власти ще отложат изборите, докато упражняващите власт руснаци си идат вкъщи. Ако това не се случи, какви ще бъдат разпоредбите? Ако руските олигарси е, постигнат е, достатъчен процент от гласовете, а дали тогава ще има протест за тези, които не са спечелили изборите, какви ще е, бъдат гаранциите, че тези действащите руски войски няма да бъдат действащи и в Тбилиси. А, а всъщност а, втор, вторият ми въпрос е за усилията, които вие споменахте за европейските институции, които не говорят за реалния статут на Нагорни Карабах, който е под военен контрол на Армения. Защо това нашествие не се разглежда към като препятствие към доверието за мирно разрешение. Имаше също така и територии, които Азербайджан окупира в последствие, защото съюза между Русия и Армания и Армения е форс мажорно обстоятелство и по този начин се печели и се съхранява един погрешен статут и нещата се влушават дали Европейски институт за мир може да заеме някаква различна позиция. Благодаря. Uh, much, uh, Благодаря, господин министр. Приятно е отново да ви видя и да ви слушам. Винаги е приятно човек да слуша вашият анализ. Хубаво е човек да е към края на списъка изказващите се, защото току-що зададоха въпроса, който исках да задам. Господин Лансбергис го направи по повод на Грузия. Сега обаче искам да попитам аз следното. Наистина, винаги преди избори има силови операции от страна на опозицията. Някой смята, че това бива подстрекавано от Москва. Не сме всички много убедени. Просто ако може би е някаква оценка на положението там да направите това първо. И второ, по въпроса за Нагорно Карабах, много ще се радвам, ако <laughs> кажете имам, имам отговор, казахте, че нямате. Може би обаче трябва да започнем да търсим всички заедно този отговор, защото иначе може да се окаже, късно и да имаме повторение на, сценари, на грузинския сценарий от 2008 година, само че в Нагорно Карабах може да бъде много по-кърваво. И сега един по-специфичен въпрос. Това е латвийски специфичен въпрос. Аз съм латвийка. Свързано е с разследванията, делото, което всъщност повдигна по обвинение на Европейската комисия, съда, Европейският съд, срещу Газпром. Как виждате вие изходът от това дирене? Благодаря. Well, on the, um, on, on... И така, в последния въпрос. Има процес, стартиран от комисията. Комисията има нещо като правна власт и мисля, че Газпром вече се тревожи. Разбира се, те нямат, те нямат задължението да дават някаква конкретна информация. Не знам нищо, нищо конкретно. Не би трябвало поне да знам. Но все пак а, смятам, че Комисията в миналото е показала достатъчна решителност по въпроси като този и съм сигурен, че и така ще бъде и този път. Относно Грузия. Господин Лансбергис, въпросите му с Грузия. Трябва да кажем на всички заинтересовани страни, че всеки има задължението да спазва правилата на играта, на изборите в случая. А, мисля, че в Грузия на глава от населението имаме толкова наблюдатели, колкото не сме пращали където и да било по света. И това качество на изборите трябва да бъде следено от всички това е посланието, което ние се опитваме да изпратим. Това е моето посла... лично послание към Грузия. И това е посланието ни както към лидерите на мнозинството, така и към лидерите на опозицията. В а, Русия определено имахме подобна ситуация, когато ставаше въпрос за наблюдение на изборите. И все пак, това са мътни води. Изведнъж се появяват финансиране от някъде. Напълно непознато. Прямо обикновено от щатите. От Флорида. Някакво НПО, което никога не се е занимавало с наблюдаване на изборите. Но е така. Идва от някъде си и никой нищо не може да каже. Трябва да бъдем много внимателни, много бдителни ще имаме представители на ОССЕ, ще имаме и представители на Европейския парламент и други. НАТО, НАТО дали ще прати е, такива наблюдатели? А мисля, че те имат по-друг тип наблюдатели. Но, добре, така или иначе това са институции, които ще изпратят наблюдатели и ще трябва да слушаме какво, какво казват техните наблюдатели. А със сигурност ще има такива, които ще се опитват да мутят водите в това време. Относно на Горно Карабах, бяхме в процес, който доведе до заседанието в Казан – и имаше някакъв напредък. Тогава президентът Медведев се опита да направи нещо добро, но то се провали. С последната малка промяна в последната думичка. И така. Виждаме, че след това напрежението се увеличава. Мисля, че сега задачата на дипломацията е да успокои нещата, защото в една такава разгорещена атмосфера, както е сега, единственото, което може да стане е просто да излезе от контрол. Нещата да излязат от контрол и да избухне. Избухнат. Така че трябва първо да успокоим ситуацията. Все, Ние, както американците, да си поемем отговорностите. И трябва да помислим какво ще стане, ако се провалят тези процеси от Казан. И да видим дали има някакъв изход. Но така или иначе ние трябва да подкрепим намаляването на напрежението и установяването на един политически процес. Защото колкото повече се трупа това напрежение, толкова по-опасна става ситуацията. Преднестровието и какво да правим с нашите партньори. Нека да продължаваме да, да имаме ясна позиция, да упорстваме и това е единственото, което можем да направим. Относно Турция, Турция е партньор от много важно естество на Европейския съюз. Понякога даже казвам, че имаме 10 основни стратегически партньора. Китай, срещата на върха е днес, един от тях, но от личен опит в различните форуми, двете страни, с които наистина работим като партньори, е, е, са Съединените щати на първо място и на второ място Турция. Това е свързано до някъде и с географската позиция на Турция, с географското местоположение. Разбира се, има много, много други неща, които могат да се правят а, не само в рамките на това партньорство с Турция. Относно Кипър, да, бях там преди няколко дни. И а, силите на ОНЕ пресякоха границата на Никозия. Вярно е, че има разделение. Но това разделение не е, не е чрез, примерно, нещо като Берлинска сена, а чрез зони. Зони, които показват, че това е дипломатически провал. И това е въпрос, по който Европейския съюз не може да направи почти нищо. Разбира се, това е много разочароващо. Но има други партньори, които също биха могли да направят много повече трябва да направим нещо по разделението на Кипър в името на Европейския съюз, в името на самите участници в този процес на разделение. Колегата Петър Ли, като че твърде много се средоточи върху Балканите. Да, понякога някой ще счита, че да, не, не е толкова важно да се занимаваме с Балканите, но те са неизменна част от а, нашия дневен ред. Някой пък считат, че и все още съществува риск от война там. Аз не мисля така. Но все пак, написването на историята отнема много време. И поне за сега единственият инструмент, който притежаваме е процеса на европейска интеграция. Босна може да бъде много тревожно и разочароващо място. Е, имаше проблем с финансирането на Националния исторически музей в Сараево. Провали се това финансиране. И аз лично бях много разочарован. Ние след войната се надявахме да направим нещо, да направим един такъв музей, но момента не може да се споразумеят по музея и по, и по финансирането му и той ще затвори. Което показва много добре как се процедира в босненската политическа система. А оттам пък представете си какво става на ниво обикновен гражданин. Да. В Босна можете да минавате през различните части, няма да видите кой знае каква е разлика. Може би аз като експерт виждам, но като цяло няма проблеми. Хората се предвижват спокойно, комуникацията между тях се осъществява нормално, взаимоотношенията им са нормални. Относно а, Македония, бившата Югославска република Македония, да, трябва да направим нещо по този процес. Знам, че комисията е, се е ангажирала да направи нещо и съветът също се кани да подкрепи комисията. Мисля, че не отговорих на всичките ви въпроси, но поне на повечето и, и направих коментари на огромният брой елементи в графика ни. Благодаря. Много благодаря. Да ви подсетя само, колеги, че можем да продължим този дебат в 2.30 в зала 5G2. Всички сте поканени. Заповядайте за продължението на дебата в 2.30 в зала 5G2. Приятен апетит междувременно!